изглежда съвсем различен. За тях е немислимо да искат уточнения по технически въпроси от комисията извън заседанията на работната група. За държавите членки това е някакси невъзможно. Не знам какво си мисли съвета, че комисията е на Луната ли е или на Марс досието трябва да бъде надлежно анализирано, както останалите. Ще ми се съвета да положи усилия да е по-гъвкав в подхода си към досието. Ако те успеят да разчистят двустранно техническите въпроси с комисията, дискусията в работната група ще може да се концентрира повече върху политическите въпроси. Изглежда държавите членки не си дават сметка, че мандатът наближава своя край и то бързо. И това ще се отрази на доклада. Ако не успеем да стигнем до споразумение на първо четене по време на този мандат. Аз не искам работата да се върши през пръсти или прибързано. Просто искам да се прояви известна гъвкавост в съвета, от, що се отнася до процедурите и желанието за постигане напредък. Заради бавната работа на съвета не може да очакваме парламента да продължи да спазва натоварения си първоначален график. Ето защо предлагам на колегите да отложим крайния срок за изменение за 17 октомври по обяд. Така всеки ще има достатъчно време да помисли върху съдържанието на предложението и да внесе допълнителни добри изменения. Това ще позволи на парламента и да получи мандат много преди колета. Разбира се, това е само при условие, че държавите членки в крайна сметка проявят желание за сътрудничество и бързат своята работа. Доколкото разбирам, колегите са съгласни с отлагането на крайния срок, за който им благодаря. А сега по същество ще се спра на два въпроса, свързани с правоприлагането, тъй като те представляват най-голям интерес за вас. Относно малките пратки, комисията предлага митниците да могат да конфискуват малка пратка не само когато тя се внася в Европейския съюз от търговски субект, а и когато се внася от физическо лице. Идеята е физическото лице да не може да се закупува фалшифицирани продукти по интернет от други държави. От правна гледна точка, продуктът, който се внася, си остава собственост на продавача до момента, в който не стигне до купувача. Което означава, че когато е в митница, продуктът все още е на продавача. Ако бъде конфискуван от митницата, европейските граждани от правна гледна точка няма да са длъжни да плащат за продукта. На практика това няма да е възможно. И... Защото ако те са платили и трябва да им се върне сумата, вероятността това да стане е много малка, особено когато говорим за търговия по интернет. Честно казано, аз съм съпричастен към отделния гражданин, който си мисли, че купува истински продукт, но от друга страна една дама, която си купува чанта си Луи Вуитон за 50 евро, предполагам се дава добра сметка какво точно върши. Затова това се остава като основна част от предложението в моя доклад, но ми се ще да чуя какво мислят колегите по темата. Имам един основен проблем с предложението на комисията, по който трябва да поработим. В предложението на комисията не се изключва така наречения паралелен внос от предложеното поле. Това представлява проблем, да не кажа и, че е неприемливо. Паралелният внос е леко упростена процедура за внос на нещо, което е предлагано законно, да речем, на американския пазар в Европа, без да се иска разрешение от собственика на търговската марка. Принципно това не е позволено днес. Тази практика позволява на някои юридически лица да поставят различни цени в Штатите и в Европа. При търговски операции между две юридически лица разбирам за този принцип, тъй като двете юридически лица са запознати с действащите правила. Само, че това не може да въжи за вноса от физически лица. Как може от един гражданин да, участва, да очакваме дали един истински продукт, предлаган на пазара, е предназначен за Европа, за САЩ или за Индия? Може човек да си купи продукт, от Марков магазин, докато е в отпуска в Индия и да поиска да, да му се изпрати в Европа. И може да бъде продукта конфискуван от митниците заради нарушение автор търговски права. Това според мен е неприемливо и затова съм направил такова предложение в, в доклада. На следващото място стоките в транзит. Тук говорим за стоки, които не са предназначени за европейския пазар – но се прекачват на европейско пристанище или летище на път за някъде другаде. Комисията предлага една обща норма, която дава право на митниците да се наместват при фалшификати в транзит. Единственото изискване е евентуалното нарушение на търговска мярка, регистрирана в Европа. Според мен това е прекалено общо. Например, един продукт може да се експедира от Мексико до Китай и да се прекачи в Амстердам или Париж. Дружеството, изпращащо продукта, може да има валидна търговска марка в Мексико и в Китай, но не и в Европа. Ако продукта не се продава тук, например. В този случай не смятам, че можем да говорим за фалшификация, а по-скоро за намеса при една съвсем легитимна търговска операция. Ето защо предлагам европейския правоносител да докаже, че има валидна, валидно регистрирана търговска марка и в Европа, и в държавата по местоназначение. Критиците ще кажат, че фалшификаторите могат да декларират някакво друго местоназначение и да изпратят пратката до друга страна. Давам си сметка, че това е потенциален проблем, който може да наруши усилията за борба срещу фалшификатите. Но доколкото разбирам, регламента за правоприлагане в сферата на митниците дава възможности митническите органи да се намесват, ако има, да речем, съмнение, че крайното местоназначение на стоката не е това, което е декларирано. Така че по въпроса вече е намерено решение в друг документ. Нашата комисия трябва много внимателно да помисли как да подходи по темата. За мен е съразмерността е от особено значение. Не може да рискуваме намеса срещу фирми, които спазват закона, не търкуват с фалшификати. Това не е уместна цена да платим за борбата срещу фалшификатите прословие, е, че тя може да се води съвсем добре и с много по-балансиран подход. Има и много други елементи от моя доклад, които касаят е, материалното право и процесуалното право, свързано с търговските марки. Предложена съм 44 изменения към директивата и 70 към регламента, което е доста. Няма да навлизам в подробности по всички изменения. Ще дам време на колегите да изразят своето становище. Най-вероятно ще предложи някои допълнителни собствени изменения по въпроси, за които ми трябва малко повече време за размисъл, при условие, че се работи много бързо по всички тези доклади. Благодаря. Очаквам вашите забележки. Благодаря. Колега Енгстрел, директно. Вече е 4 часа. Съжалявам, че позакъснях и не чух началото на изказването на докладчика. Както беше казано, има два важни политически въпроса. Разширяване на правото за търговските марки по отношение на стоки, които преминават транзитно. И разумно е тук да кажем, че ако искаме да се разшири а, обхвата, трябва да се докаже валидността на марката и в страната по место назначение. Действително става дума за разширяване на правата, свързани с търговските марки. Няма да стигна до окончателно становище, преди да разговарям с а, а, НПО, защото знаем, че съществуват проблеми. На второ място, опитът на Европейската комисия да включи нетърговските дейности в приложното поле на търговските марки. В Комисията по вътрешния пазар, ИМКО, Както и тук е, говорим колко важно е всичко това за електронната търговия. Правим всичко възможно да се насърчи тя. И основният е, проблем, който се констатира е, за разширяване на електронната търговия е липсата на доверие. Някой, който купува напълно законен продукт в САЩ или друго, другаде, може да бъде конфиск изискуван от митниците. Това ще бъде напълно непонятно за нашите граждани. И когато нещо се случи е, на някого, той ще каже на всичките си приятели, на цялото си обкръжение и ще стане ясно за много хора, че не могат да имат е, доверие на електронната търговия, когато става дума за презгранична търговия. Докладчикът прилага малко да се тушира приложението на комисията, и да се прилагат тези норми по отношение само на фалшифицираните стоки. Аз продължавам да читам, че това не е добра идея, защото жертвата, човек, който е поръчал нещо, считал, че то е напълно истинско, но в последствие митниците му го конфискуват. Основната функция на търговските марки е, се нарушава в този случай, защото тя е да се защитят е, е, потребителите. Това е основната цел, да бъдат защитени потребителите. Дори в варианта, когато включваме само фалшивите стоки, ние пак нанасяме щета на потребителите. Това е риск за тях. Това са а, двата основни политически проблема. Не знае дали докладчикът е споменала името на агенцията. Да, съгласни сме, че сегашното име е доста странно. Може би имало основание да получи това име, когато е била създадена, но вече не е уместно. Но комисията предлага това да, име да бъде променено на Агенция на Европейския съюз за марките, дизайните и моделите. Това също не е добре, защото ако наречем агенцията агенция за защита на интелектуалната собственост, това няма да обхваща всичко, ще бъде подвеждащо, защото няма да включва, например, патентите. И още нещо в заключение. Не, всъщност това беше. Когато става дума за пари, моето мнение е, че тези средства, които се събират, този излишък трябва да бъде в правомощията на агенцията, за да може тя да посреща разумните си разходи. Излишъкът трябва да се връща в бюджета В този контекст бих искал също да кажа относно проблема с, с сътрудничеството. Да, добре е да има правно основание за това, въпреки че към момента не е много стабилна тази база. Трябва да подчертаем, както прави докладчика, участието на патентните служби на държавите членки да бъде доброволно. Не могат да се принуждават службите за патентите в отделните държави членки да направят това или онова. За търсене екс Комисията иска да се забрани това на държавите членки. Аз не съм съгласен с това. Читам, че трябва да остане в правомощите на държавите членки, защото в различните държави членки има различни, различни а, модели, например Германия, на други места – не виждам защо трябва да налагаме едно универсално решение на всички държави членки. Когато започнахме обсъждането на това досия, първите ми бележки бяха, че сега съществуващата система на марките действа добре и не трябва да предвиждаме съществени промени, ако не считаме, че те са абсолютно наложителни – И считам, че налагането на забрана на държавите членки да прилагат екс официо притърсване не е добра идея. Като цяло аз в голяма степен мисля по същия начин, както докладчика. Ще имаме възможност да обсъждаме тази тема и в бъдеще. Госпожа Гало. Благодаря, господин председател. Аз а, а, трябва да гласувам в а, комисията Крим и се извинявам, че трябва да се тръгна. Искам да приветствам а, докладчика за свършената работа в определения срок. В това досие констатирахме едно добро сътрудничество между докладчика и докладчиците в Сянка – Разбира се, аз съм представила изменения по законодателното предложение, но като цяло считам, че предложения текст е в вярната посока. Бих желала да поставя един въпрос, който считаме за чувствителен. Става дума за транзитно преминаващи стоки. В Комисията по правните въпроси от известно време ние постигнахме консенсус по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и се надявам, че ще можем да постигнем това и що се отнася до стоките в транзит. Искам да ви запозная с моята позиция, но искам да поставя въпрос, всъщност три въпроса. Първият въпрос е дали Европейският съюз има правото да контролира транзитно преминаващите стоки предвид на международните правила за търговия. Текстът и член 5 относно митническите, тър... митническите тарифи ГАТ посочва, че транзитният трафик не трябва да бъде ограничаван ненужно и всички договарящи страни трябва да бъдат подложени на разумни такси. Също член 41 на ТРИПС изисква от държавите членки да спазват интелектуалната собственост, така че да може да има ефикасни действия срещу всички действия, които нанасят щети на съответните държави. Това е отговорът на първия въпрос. Вторият ми въпрос регламентирането на, на транзитните стоки, дали ще създаде пречки за законната търговия. Тук отговорът е отрицателен. Не. Предвид на международните задължения, Европейския съюз не може да затруднява международната търговия, тъй като това ще противоречи и на нашите економически интереси. Ето защо разпоредба, свързана с транзитно преминаващите стоки, трябва да предлага гаранции срещу а, злоупотреби. Искам да припомня а, дебата, който водихме по генеричните медикаменти в нашата комисия, когато разглеждахме регламента а, за митниците и тяхната роля по отношение на фалшивите стоки. Не бива да се нарушава свободното движение на генеричните генерични е, медикаменти в света беше нашето решение. Реално аз считам, е, че е, този въпрос засяга не само марките, но също и патентите и трябва да внесем повече яснота, за да се избегнат двусмислия. През 2013 беше извършена безпредседентна митническа операция обхващаща 23 африкански държави. И бяха иззети повече от 658 фалшиви медикаменти. Особено засегнати бяха Демократична република Конго и Того. Бих искала колегите да проявят е, нужната гъвкавост, е, да прилагат така наречената променлива геометрия, да бъдат защитени най-уязвимите. Необходимо е да се очертаят контурите на регламентирането на транзитното преминаване на стоки. Трябва да се зададем въпроса дали Европейския съюз има економически интерес да упражнява такъв контрол. Транзитният трафик носи а, печалби за пристанищата в Европа. Аз разбирам, че митническите проверки изискват допълнителни разходи, тези а, стоки, въпреки че не са а, предназначени за европейския пазар. Въпреки това, не зная дали този аргумент е приемлив, а, като се има предвид, а, че Европа а, е а, континента, който има най-много марки в света. Има а, хиляди а, предприятия, милиони потребители, които са засегнати от фалшивите стоки. Не можем да приемем да се превръщаме в врата за фалшифицирани стоки. Това са някои от контурите, които иска да изложа за е, едно регламентиране на транзитно преминаващите стоки и ще представя предложение за изменение в този смисъл. Благодаря за вниманието. Колега Дани. Налага се тези теми да бъдат разгледани по-подробно, но докладчикът представи много подробен анализ. Искам сам да допълня някои неща. Предлагам и моля докладчикът да си отбележи още две-три неща. Ед, по една от тези теми вече говорихме. дума най-вече за това, че прецизирането на марката представлява предоставянето на ексклюзивно право на нейния притежател. Трябва обаче да се види какво е казано в текста за марките. Класът на марката не е достатъчен за да защити марката, която принадлежи към този клас. Според мен, това има по-скоро отрицателни, отколкото положителни последици. От... Добре ще бъде всичко да бъде представено по-прецизно и ясно. По отношение на защитата от загубата на марката е възможно това да доведе до объркване на потребителите. Мисля, че това въжи за много области, но също и тук – ако защитата трябва да бъде ограничена само за продукти, които се търсят, притежателят на марката няма как да разбере точно кой бизнес е подходящ. По този начин на пазара могат да стъпят продукти със същата марка, които не са част от този клас. Това е въпрос, който искам да поставя и да адресирам към а, докладчика. Става въпрос за член 4. Комисията иска да направи изменение и казва, че марка може да бъде постигната и с други технологични марки, като трябва да предоставя надежна сигурност. Параграф 5. И също параграф 2. Съгласно параграф 2, притежателят на марката притежава пълна защита. Посочени са и случаите, обстоятелствата, в които притежателят на марката може да забранява на трети страни да използва тази марка. Параграф 5 обаче тази защита е ограничена само когато марката е идентична с марката, под която е регистриран идентичен продукт. Ако марката не се различава по съществени белези, мисля, че трябва в този параграф 5 да бъде посочено по-ясно, така както е направено в параграф 2 А, Б и В. Имам Вече засегнах някои въпроси и моля докладчика да се заеме с тях. Като че ли изживявам един вид дежавю преди 20 години в германския Бундестаг говорихме за транспонирането на тогавашната директива за марките в германското право. Идеята беше това и ние счетохме в Германия, направихме едно международно изчерпване на проблема – Тук говорихме също и за паралелния внос. Не може да обясните на средните производители или пък на потребителите кое е легално и кое не. Трябва да се занимаваме и с защита на потребителите, но става въпроси и за защита на интересите на определени сектори от индустрията. Спомням си, че в законодателния период от 1994 до 2004 опитахме да предприемем редица инициативи, например с комисаря Монти, за да а, можем да постигнем успех на международно ниво. Не успяхме, защото голям, голям брой държави членки а, не желаяха да наложат подобни мерки и това а, беше отвърлено с голямо мнозинство. И сега при... няма да можем да решим този проблем с това изменение. Но поне можем да се опитаме да овладеем до някъде проблемите. Мисля, че предложенията на госпожа Викстрем са крачка в правилната посока. Не е възможно продукти, които се продават директно по света, да бъдат конфискувани само защото по случайност са нелегални на европейския пазар – трябва да помислим как да подобрим това предложение, за да се справим с този проблем. Един от основните проблеми, който трябва да решим и с който трябва да се занимаем именно този. на всеки няколко години този проблем се дискутира в комисиите с нови правомощия. Ние сме компетентни по този въпрос, защото става дума за хармонизиране на вътрешния пазар. В другите комисии в другите комисии установявам с очудване, че те не искат да се занимават с хармонизиране на вътрешния пазар. Може да се окаже, че това ще ни спести съществени дебати по отношение на прилагането на член 7. Мисля, че предложенията са в правилната посока. Е, не трябва да, очаквам, да очакваме чудеса, но ние сме наясно, че поне трябва да се опитаме това, което правим тук, да е практично, да е в полза на потребителите и да не вреди. Госпожо Викстрим, заповядайте сега. Thanks to all of you that have... Благодаря на всички, които се включиха в дискусията. на колегата тук. Трудно човек да не каже пирата, но толкова е сладко и той е прякор. На Крищен благодаря за това, че посочихте въпроса за стоките в транзит, по който работя и аз. Искам да ви гарантирам, че що се отнася до достъпа до генерици, преди да изготвя доклада, поддържах връзка с Оксфам и Лекари без граница от политическа гледна точка е много важно да не навлизаме отново в тази дискусия. Трябва да сме сигурни, че генериците стигат до хората, които имат нужда от тях. Напълно споделям вашето виждане по въпроса. Аз лично изпитах облегчение, когато лекари без граници не дадоха своето становище, че това ще е от полза и ще гарантира достъпа по въпроса за наименованията, ако някой може да измисли нещо по-добро като име от Агенция за интелектуална собственост, името Охим си изиграли до сега, вече трябва да направим нещо с него и да го сменим. Съжалявам, Мариел, че не бяхте тук. Започнахме по-рано стоките в транзит. Тук споделям вашите проблеми. Трябва заедно да помислим дали можем да подобрим още повече разпоредбите. Никога не трябва да създаваме пречки пред търговията. Това е напълно ясно и тук две мнения по въпроса няма. На господин Гаргани за различните класи благодаря за изказването. Очаквам дискусията, която ще проведем след като сте анализирали обстойно разпоредбите и текста на моя доклад. Въпросът наистина е важен. Важно е и таксите да са адекватни. Наименованията да обхващат, да са свързани с същината. От тук очаквам вашите изменения. Господин председател, благодаря ви за изказването. Много хубаво е, че може да се направи още една крачка към реализирането на една мечта, която датира от 90-те години. С този доклад ще направим една крачка напред. Ще се доближим до тази мечта, която много ме радва. Благодаря ви за казаното от вас за транзитните стоки и малките пратки. Очаквам измененията от всички вас. Очаквам и ползотворна работа по това досие, да можем да приключим в срок. Ще ви помоля да ми помогнете да окажем малко повече натиск върху съвета, за да не стане така, че ние работим активно да се стигне до споразумение на първо четене, а съвета да стои с кръстени ръце. Не искаме да се стигне до там. В крайна сметка не знаем как ще изглежда състава на идния парламент. Много хубаво би било да решим важни въпроси, докато все още имаме такава възможност и да дадем своя принос. И така, благодаря на всички. Очаквам с нетърпение да продължим сътрудничеството си по темата. Получих бележка, че комисията е представена и иска да говори. Кой е представителят? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на докладчика за този толкова конструктивен доклад. Разбира се, на този етап не трябва да правим някакви детайлни бележки. Въпреки това искам да подчертая, че ние приветстваме положителния прагматичен подход при изготвянето на този доклад за нашите предложения за по-нататъчно хармонизиране и утвърждаване на правилата за защита на търговските марки. Има някои основни разпоредби, свързани а, с а, изменения, които се предлагат. Тук стана дума за транзитно преминаващите стоки. Ние обръщаме внимание не само на фалшиви стоки, които могат да навлязат в Европейския съюз, а и онези, които тръгват от тук, тъй като тук има и центрове за разпространение за останалия свят. Въпроса за сътрудничеството между ОХИМ и службите също е поставен и се радваме, че имаме съгласие за това, че е необходимо да има ясни правила, на които да се основава сътрудничеството. Трябва да има ясни правила, свързани с финансирането. Има някои конструктивни, интересни предложения за изменения. Ние сме готови да ги обсъдим допълнително. Те ни дават увереност и на този етап, че ще можем да намерим решение, което да отчита всички интереси и води до намирането на практическо решение, за да постигнем всички цели, които споделяме в голяма степен. Европейската комисия е на разположение очаква да продължи да допринася за работата на докладчика и докладчиците в сянка, както и на всички депутати, за да може тази важна реформа да бъде реализирана и бизнесът в Европа да има една система за търговските марки, която да отговаря на съвременните условия и за условията в бъдеще. Крайният срок за внасяне измененията 17 е октомври, 12 часа. Приключваме с тази точка. Точка 30. Приключихме него. Точка 31. Субсидиарност. Становища за сведения. И после 32 разни въпроси. Няма изказвания. Стигаме до точка 33, следващото заседание в Брюксел на 14 октомври 2013 в понеделник. С това закривам заседанието и благодаря. Утре съвместно заседание с Комисията за правата на жените.